Протокола от 18 септември е, е прият, тъй като няма възражения. Дами и господа, госпожа Изабела Левин е станала министър на развитието в, Швеци... в Швеция на 3 октомври 2014 година. Аз поздравявам госпожа Левин за нейното назначаване и ем, властите е, на Швеция съобщиха, че госпожа Енгштръм ще замести госпожа Левен от 8 октомври 2014 година на сам. Съгласно е, член 4, алинея 1 и 4 от е, правилника за вътрешния ред. Госпожа Линея Енгштрам е депутат от 8 октомври 2014 година. Искам да ви кажа, че всеки, всеки депутат, който става член на Европейския парламент, трябва да попълни декларация, в която да съобщи, че е, и да се закълне, че не извършва дейности, които са в противоречие с е, ценностите и изисканията на Европейския парламент. Господин е, Йоан Фан Овервелт е станал министър на финансите на, Белги... на Белгия на 11 октомври 2014 година. Бих искал да го поздравя и от тази дата нататък неговото място в Европейския парламент се освобождава. Господин Ришар Сюлик е напуснал групата на либералите и се е присъединил към групата на консерваторите и реформистите на 8 октомври 2014 година.